Откривам заседанието. И така, първа точка от дневния ред е изявление от Европейския съвет и от комисията по заключенията от заседанието на Европейския съвет от 17 и 18 октомври. Преди да открия дискусията, искам да ви уведомя, че можете да се запишете в списъка на спонтанните изказвания електронно, както и за да зададете въпроси с синя карта. Винаги е необходимо да носите у себе си картата си за гласуване. Ако искате да се запишете за спонтанно изказване, се запишете веднага. Не чакайте край на дискусията. Незабавно давам думата на председателя на съвета, господин Туск Доналд. Имате думата. Грация, президенте, грация, Давид. Благодаря, господин председател. Господин председател Сасоли, уважаеми евродепутати, ще ви представя последния си доклад след заседанието на Европейския съвет. Ще говоря основно по три въпроса. На първо място, Европейския съвет осъди едностранните военни действия на Турция в Северна Сирия. Не се заблуждаваме от обявеното така наречено примирие или спиране на огъня. Турция трябва незабавно да спре военните действия, да изтегли своите сили и да зачита принципите на международното право. Всяко едно друго действие би означавало победа за ислямска държава, много човешко страдание и сериозна заплаха за сигурността на Европа. Европейския съвет препотвърди своята солидарност с Кипър, около чието брегове Турция продължава незаконните сондажи. По отношение на Брексит, Европейския съвет одобри сделката, сключена между нашия преговарящ и правителството на премиера Джонсън. Знаете, че ние преговаряхме възоснова на предишната договорка с предишното правителство. Промените в протокола, свързани с Северна Ирландия и Ейре засягат така наречения предпазен механизъм. Сега се договори механизъм за проверка по силата на който няма да има реални проверки на границата между Ери и Северна Ирландия и ще се гарантира единия характер на единния пазар. Тази сделка отговаря на въжделенията на Европа, беше подкрепена от ЕЙРЕ, от Европейската комисия. Гарантирахме, между другото, че всички наши цели са изпълнени. Трябва да споменем, че по този начин се избягва и един хаотичен Брексит без споразумение. Съвета приключи процедурата по юридическото одобрение на сделката. Разполагате с правния текст. Европейския парламент следва да изиграе своята важна роля. Положението не е лесно с оглед на събитията през уикенда в Великобритания и искането от страна на Великобритания да се удължи процеса по член 50. В момента разговарям с държавните и правителствени ръководители относно това какво да правим. Резултатите от тези разговори ще се появят съвсем скоро. В резултат от тези разговори, естествено, ще решим какво да правим, но това ще зависи от решенията или отсъствието на решения на Великобритания. Едно нещо трябва да е пределно ясно. Както казах на премиера Джонсън в събота, ние никога няма да вземем решение за Брексит без поразумение. Finally, и накрая, лидерите проведоха нелек дебат относно разширяването. Следвайки ясната препоръка на комисията, голямото мнозинство от държавите членки искаше да се започнат разговори за присъединяване на Република Северна Македония и Албания. Независимо от това обаче, не можахме да стигнем до необходимото единодушие по въпроса. Аз лично смятам, че това беше грешно решение. Казах го на държавните ръководители. Говорих открито с тях. Надявам се, че в крайна сметка държавните и правителствени ръководители ще си извлекат полука. Знаете, че процесът на разширяване ще се обсъди през май в Загреб 2020 година. Наред с всичко друго беше обсъдено и бъдещето на Европейския съюз, стратегическия дневен ред, бъдещия бюджет на ЕС, стратегическите ни приоритети. Решихме, че Европейския съюз трябва да е лидер в борбата срещу климатичните изменения. Един социално справедлив преход към екологична економика не е само необходимост, всъщност той ще генерира и работни места – наред с подобряването на климата. Това е моето последно присъствие тук, наред с Жан-Клод Юнкер. Искам да му благодаря за усилията, за постиженията. Последните пет години не бяха леки за Европейския съюз. Винаги сътрудничахме добронамерено. Естествено, имахме понякога различни виждания, разнобои, без съмнение обаче мога да заявя, че Жан-Клод винаги е бил отдаден на Европа и винаги е служил на Европа. За мен е чест да те нарека свой приятел. Благодаря ти, Жан-Клод. The... Искам и да благодаря на Европейския парламент за изминалите 5 години на добро сътрудничество. Това не означава естествено, че винаги сме били на едно и също мнение, точно обратното. Винаги съм зачитал обаче Европейския парламент, мнението на депутатите. Споделяли сме една и съща цел да защитим нашите ценности Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин председател Туск. Сега ще дам думата на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Заповядайте. президенте. Хиляди благодарности, господин председател. Господин председател на Европейския съвет, уважаеми колеги, миналата седмица бе изпълнена с вълнение за мен, <clears throat> когато присъствах на последното заседание на Европейския съвет по време на мандата си с моя добър приятел Доналд. 147-ият, <clears throat> 148-ият ли, не съм съвсем сигурен, това е за мен съвет. <clears throat> А днес за 150 път се изп... 105 път се изправям пред вас в сърцето на европейската демокрация. По време на много от тези 105 разисквания съм бил принуден да разискам с вас оттеглянето на, Евро... на, на, на Великобритания от Европейския съюз. Честно казано, съжалявам, че толкова голяма част от мандата си е, следваше да посвети на този въпрос, е, имайки предвид, че на Европейският съюз е, има много какво да направи за своите граждани, вместо да се занимава с това, да си губи времето и усилият. Комисията работи неуморно, за да договори е, споразумение с Великобритания, да зачете решението на Великобритания да напусне Европейския съюз. Сега имаме нова, нова договореност, ново споразумение, което отново поражда правна сигурност за организираното оттегляне на Великобритания от Съюз. Е, е необходимо да се извърши огромно количество работа, за да се стигне до тук. Аз а, изслушах внимателно министър-председателя Джонсън, както и преди него министър-председателя Мей. Нашият водещ преговарящ Мишел Барния, работи 24 часа в денонощието, така да се каже, и прояви решимост и неуморност. Сега решението е в ръцете на Великобритания. Удовлетворени са всички искания, прочем, на Европейския парламент – аз винаги съм съжалявал за решението на Великобритания да напусне Съюза, но поне сега можем да се погледнем в очите и без притеснение да кажем, че сме направили всичко по силите си, за да гарантираме и едно организирано оттегляне на Великобритания, да подготвим и Съюза за всяка евентуалност с оглед на развитието на събитията отвъд Ламанш. И Следим внимателно развитието на нещата в Уестминстър, но не е възможно, не, не, немислимо е Европейският парламент да ратифицира споразумението преди Уестминстър, британският парламент да го е ратифицирал. Първо Лондон, след това Страсбург. Господин председател, ние по-нататък работихме много подробно по финансовата рамка за следващите 7 години. И аз е, смятам, че времето изтича, притискани и е, е необходимо да, да се стигне до, до съгласие в съвета, а оттам и в други формати. Ако изгубим още време, през първите две години от следващия програмен период ще изпаднем в финансови затруднения. Важното тук обаче е, че държавите членки и останалите заинтересовани страни следва да са наясно, да, да са осведомени за финансовите възможности през едните 7 години. Студентите по програмата Еразъм, например, научните работници по по изследователските програми на Съюза. Това е, е залог за успеха на европейския проект. Не можем да си позволим неуспех. Общия обем на бюджета, който предлага Европейската комисия, трябва да каже е минимум. Абсолютно необходимият минимум. И сега внесените, най-новите предложения от страна на финското председателство на съвета са неприемливи. Не може да се гради Европа с 1% от брутния и вътрешен продукт. И по-нататък, господин председател, разговаряхме за разширяването. Аз съм крайно разочарован. От нерешимостта, от отказа на съвета да вземе решение. Северна Македония и Албания са, е, очакваха и очакват от дълго време да започнат преговори. Тежка грешка е незапочването на преговорите с тези две страни. Тежка грешка, защото е, засяга тежко две страни и в същото време, след като Европейският съюз създава впечатлението, че обещава, а след това не изпълнява обещанията си, никой по света няма да му вярва. Благодаря. Благодаря се. Вебер, Äh, господин Вебер, от името на Европейската народна партия, благодаря на господин Туск, благодаря за работата му през последните пет години. Той можа да работи през труден период в Европейския съвет, можа да осъществи важна програма, да гарантира напредъка. Ние отстояваме една и съща идея. Искам да кажа, че е много по-трудно тук да се защитава европейската, много по-трудно се защитава европейската идея в Европейския съвет, отколкото тук в Европейския парламент. Скъпи колеги, на последния Европейски съвет е, се съсредоточи върху Турция. Ови не взе решението, което очаквахме. Видяхме какво стана с, с нахлуването в е, Сирия. Кюрдите бяха наши съюзници в борбата срещу тероризма. Много кю, кюрди загинаха. Е, трябва обаче да се види дали терористи ще бъдат освободени в Турция, но съвета не можеше да вземе по-важни решения. Трябва да има предвид незаконната окупация на Кипър, заплахата от, тури... от терористи и това отправя ясен сигнал към Европейския съюз. Ние отправяме ясен сигнал на осъждане. Ние Говорихме е, по този въпрос през май месец, но това не беше достатъчно в тези трудни времена. Е, тъй като Турция е нападател, ние трябва да обмислим и економическите последици. Е, от дълго време Турция се възползва от данъчен съюз, от нашия общ пазар, като едновременно с това е агресор. Второ място многогодишната финансова рамка. Това е същинска провокация е, за това, което господин Юнкер сам каза. Е, това не е достатъчно. Е, не е достатъчно за финансирането на бъдещите предизвикателства. Ние трябва да изиграем своята роля. Съвета не трябва да поеме риска да предлага такова финансиране, когато се обсъжда то в Европейския парламент. Трябва да се справим с предизвикателствата, с, с е, свежите пари, е, за които настояваме. Бюджета, е, който ще обсъждаме тази седмица, трябва да бъде достатъчен за бъдещето на младите хора. Ние не можем да подкрепим такива финансови съкръщения. Освен това, допуснахме историческа грешка. Историческа грешка не допускайки е, преговори с е, Северна Македония и с Албания. За да има стабилност на Балканите, ние трябва да доведем до доза стабилност. Ние носим отговорност за това и мисля, че е, това беше важно препятствие по пътя на Европейския съвет. Е, ние искаме много от тези страни. Дори е, Северна Македония трябваше да промени името си, за да започнат преговори за присъединяване. Те положиха много големи усилия. Сега ни им плеснахме шамар и ние губим доверие е, е, в е, самия съвет и в и държавите членки носят отговорност за това ние се опитваме да обсъждаме структури. Можем ли да се справим с, с задаващите се трудни процеси за бъдещето? Ние трябваше да кажем на Македония първоначално и мисля, че ние си представяме някои неща, които не са пряко свързани с действителността. Представителите на Европейската народна партия във всеки съвет се оказва подкрепа за перспектива за разширение. Но Емануел Макрон и Марк Рутер се възпротивиха ясно на започването на преговорите с тези две страни. И сега аз искам да кажа, че е, трябва да изпием едно кафе, едно кафе или един чай преди да пристъпим към темата за това, което ще стане следващата седмица в Лондон. От европейска гледна точка трябва да се търси компромис. Е, Господин е, Барние, Жан-Клод Юнкер постигнаха компромис, няма материална граница няма гарант няма механизъм за гаранция, но сега трябва да видим какво ще реши британския парламент, да видим дали това споразумение е допустимо за нас. Очакваме да видим какво ще каже Лондон, но ние като Европейски парламент се запазваме правото за реална преценка на текста, който е на масата. Няма е, никаква потребност да бързаме. Ние трябва да обсъдим текста и в края на краищата, след обсъждане в политическите групи, трябва да чуем каква ще бъде дискусията в пленар пленарна зала. Искам да кажа, че е, Европейския парламент е последната институция, която трябва да направи преценка на текста. Тя не е само техническа, но и политическа. Това е политическа преценка на договора, това ни дава обаче възможност да постигнем едно нормално развитие на е, напускането на обедненото кралство и да очакваме е, положително развитие за бъдеще. Е, председателя, благодаря господин Вебер. Сега давам думата на госпожа Гарсия Перес. Имате думата. Благодаря, господин председател. Господин Туск, позволете ми да се възползвам от възможността и да изкажа благодарността на своята група към вас. Естествено, често имахме несъгласие, често имаше разнобой между съвета и парламента, но трябва да отчетем колко усилия положихте вие самия, за да се постигнат нашите общи цели. Господин председател, уважаеми колеги депутати, този съвет беше изключително важен. Говорим много за Брексит. Новия мандат ще бъде изключително важен. Ще вземем решение за бъдещия бюджет. Брексит беше мъчителен процес още от самото начало. Ние като социал-демократи винаги сме искали Великобритания да остане в Съюза. Всяка една стъпка има своето значение. Трябва да споменем съответно и приемането на изменението в събота в британския парламент, по силата на което няма да има излизане на 31 октомври. Чакаме сега дали Камерата на общините ще одобри споразумението. Едва след това Европейския парламент ще изпълни своите задължения. Бих искала да благодаря на Мишел Бърние и на 27-те държави членки за това, че демонстрираха единство. В единството е силата, това се видя. Те говориха с един глас, съвета говореше с един глас още от самото начало и трябва да продължи да прави това и сега, когато решаваме в каква посока ще поеме ЕС в последните, в идните, извинете, 5 години. Необходимо е да запазим доверието в нас. През последните избори за Европейски парламент гражданите на Европа поискаха нова Европа, Европа, която е ориентирана към екологичното развитие на континента, към върховенството на закона, към прозрачността на взимането на решения и така нататък. Искаме Европейския съвет да демонстрира своята лидерска роля и да се изправи очи в очи с предизвикателствата, пред които ние всички сме изправени. Имаме цели за климата до 2050 година. Това предложение обаче не е получило единодушна подкрепа на държавните и правителствени ръководители. Ние като социал-демократи успяхме да включим сред основните приоритети на комисията така наречената нова екологична сделка. Няма да успеем обаче, ако възложим на семействата на Европа, на малките и средните предприятия, на отделния малък човек да плаща сметката за екологичния преход. Съответно, е необходимо да има разумна по своя размер многогодишна финансова рамка. От януари 2019 година, след като приехме нашата позиция, чакаме съвета. Нашата позиция е ясна. Пледираме за собствени ресурси, за достатъчно достатъчно собствени ресурси, за да може да сме независими. Само по такъв начин ще имаме достатъчно средства за най-важните политики на Съюза. Селско стопанство, е, риболов, кохезия, миграция. Необходимо е да решим е, всички проблеми, които имаме и да не забравяме и економическите проблеми на гражданите. Новата комисия очерта своите приоритети и там са залегнали мерки срещу безработицата, младежката бедност. Всички тези цели обаче могат да бъдат постигнати, ако сме амбициозни. Тук включвам и екологичните цели. Имаме нужда от растеж. По всички тези причини искам да кажа, че няма да приемем нищо друго, освен 1,3% от БНД. Това е процента, от който имаме нужда, за да постигнем напредък. Иначе държавите членки ще носят отговорност, когато комисията не успее да постигне своите цели. Искаме от лидерите да осъществят реформите, за които говорим отдавна. Освен това, подкрепяме започването на преговорите с РСМЕ и Албания. Естествено, тези държави имат много дълъг път към ЕС, но това трябваше да бъде началото на техния път. И мисля, че ако те влязат в Европейския съюз, целият Европейския съюз ще е по-стабилен, не само региона, в който те се намират. Подкрепяме осъждането от страна на съвета на това, което прави Турция, макар че съжаляваме, че няма предприемане на конкретни мерки. Искам да изкажа своята солидарност и подкрепа за Кипър. Ние няма да позволим на Турция да продължи с незаконното нахлуване в територии, които би трябвало да зачита. Необходимо е да проявим амбициозност, необходимо е всички да работим заедно и Европейския парламент наистина ще откликне на предизвикателствата. Аз обаче се надявам, че съвета осъзнава каква голяма отговорност носи на плещите си. Господин Чолош. Доналд. Е, Благодаря, господин председател. Първо, Доналд, е, е, при изтичането на твоя мандат не мога да, да не кажа, че съм имал възможност да работя с теб по време на своя мандат в качеството си на комисар. Винаги е било удоволствие е, като първи е, председател на съвета от е, Източна Европа, аз се отнасям с възхищение и уважение към твоята посветеност. Сега по отношение на британския изход, някакси добиваме навик уж да съзираме изхода на тунела, само за да се натъкнем на въображението, което проявяват нашите британски колеги, <laughs> да го удължат още малко. Великобритания немалко е критикувала европейските институции за непроявата на творчество. Явно сега британските институции изпадат в същото състояние. Във всеки случай парламентът е, е удовлетворен от това, че в края на краищата имаме сделка и е, държа да благодаря още веднъж на Мишел Барние и неговия екип за извършената работа. Е, значи изходът на Великобритания ще бъде организиран, договорен. Сега остава да изчакаме британския парламент да извърши своята работа, да я завърши и очевидно не бихме могли да вземем решение тук, преди е, да се е получило окончателното решение, ратификация от страна на британския парламент. Е, както посочи Манфред, е, независимо от отговорността, с която сме натоварени, е, Европейският парламент няма да прибързва, няма да, да очаква прибързано отношение от страна на Великобритания. Що се отнася до другите въпроси на дневен ред на съвета, два въпроса бих искал да засегна. Първо бюджета и след това разширяването. Що се отнася до бюджета, нашата група участва в съставянето на резолюция на парламента, в която се настоява за амбициозна и съответно бюджетно обезпечена Европа. И а, а, парламентът се оказа на висотата на своята отговорност не просто за да поиска един сериозен бюджет, а и да подчертае, че Европа не се основава на дребни сметки, а на, а на амбициозни проекти. Е, сега сме си поставили сериозни амбициозни задачи и би трябвало категорично да, да работим по собствените приходоисточници на европейския бюджет. Европейския бюджет най-сетне да стане действително европейски. Що се отнася до разширяването, като румънски гражданин е, от е, страна, която ползва сериозните облаги от разширяването. Аз съм интимно убеден, че разширяването следва да бъде сърцевина на европейската политика. Съюзът не може да бъде силен без да се отвори към своите съседи и към онези, които все още вярват в Европа, вероятно по-убедено от някои, които вече са членове на Европейския съюз. Следователно, вратите на Европейския съюз следва да останат отворени. Европа все така следва да бъде двигател на демократичните реформи. Не може да се иска от страните кандидатки да да е, провеждат реформи, е, без да е, им се представи ясна, категорична европейска перспектива. И аз изцяло споделям желанието, разбира се, Европейският съюз да се задълбочи в сегашния си периметр, да, да се реформират европейските институции. И ние подкрепяме идеята за една конференция за бъдещето на Европа, но това не би следвало да бъде за сметка на европейската амбиция в посока към разширяване. Отново, вратите ни следва да останат широко отворени. Благодаря. Благодаря, господин Ламберт. Колеги, това ми създава впечатление за нещо, което вече сме виждали и преживели. Дори англичаните използват френски израз, за да опишат подобна ситуация. Вече сме преживели това. През ноември 2018 година Европейски съвет чества споразумение с тогавашния министр-председател. И знаем какво направи британския парламент с това споразумение. Не го подкрепи, така че се връщаме на тази изходна позиция. Е, ние е, знаем е, какво се състои това споразумение. Не всичко е в ръцете на Камерата на общините или на Камерата на лордовете. Британският парламент трябва да направи важна крачка. Или да ратифицира, подчертавам, да ратифицира, не да изрази широко съгласие това споразумение и тогава ние като Европейски парламент ще се свършим работата. И не си представим, господин председател на съвета, <clears throat> че съвета няма да даде възможност на Европейския парламент да разполага с необходимото време за да приключи приключи ратифицирането. Знам, че е, всички държавни ръководители е, ще ни дадат тази възможност. Знам, че не сме стигнали до този етап, но се надявам на такава проява на взаимно уважение. Сега може да се окаже, че британския парламент отказва да ратифицира това споразумение. В е, този случай искам да кажа само едно. Ако ние не, не желаем или ако не искате, скъпи колеги, от Британския парламент, то тогава трябва да имате коража, да имате коража цялото споразумение, е, което беше постигнато с Тереза Мей на народен, на народен глас. Нека народа да реши. Е, мисля, че това е единствения сигурен начин да се постигне някакво решение, защото знаем, че така или иначе ще бъде направен избор от страна на британците. Ние ще уважим този избор, ще се радваме, ако Обединеното кралство остане, но ако мнозинството приеме това споразумение, тогава ние също ще го приемем и ще запазим приятелските отношения. Искам да кажа няколко думи по въпроса за разширението. За нас е абсолютно ясно, че Западните Балкани е, са призвани да се присъединят към Европейския съюз. И мисля, че не е в интерес на никого, нито на гражданите на тези страни, нито на гражданите на Европейския съюз е, да оставят тези страни в една неизвестност, в неизвестността, в която знаем, че в момента се намирате. Това е най-добрият начин те да потънат извън зоната на демокрацията и на правовата държава. Така че те са призвани да се присъединят към Европейския съюз. За нас това не подлежи на обсъждане. Решението взето от Европейския Европейския съвет. Радвам се, че господин Туски, господин Юнкер го казаха. Отказа да се спазят нашите ангажименти, защото става въпрос за поети от нас ангажименти, е, от, е, започвайки преговори с, с Северна Македония и с Албания, е, е грешка, една много тежка грешка от страна на Европейския съвет. Знам, че сега там е необходимо единодушие. Знам, че мнозинството от членовете на Европейския съвет искаха да вървят напред, но Манфред Вебер беше прав да каже, двама е, държавни правителствени ръководители решиха да блокират тази възможност. Запо... Говорим за решение за откриване на преговори, а не за тяхното приключване. Е, някои е, привеждат довода, че трябва първо могло да се задълбочи нашия съюз. Но това е един двуличен довод. Разбира се, че е необходимо време да задълбочим нашия съюз при условие, че е налична политическа воля за целта. Спомняте си, когато Емануел Макрон беше избран, ние чествахме великия европеец. Сега, с времето, виждаме, че не е, може би, нито толкова велик, нито толкова европеец. Благодаря. Е, председателя, давам думата на господин Бей. Euh, Благодаря, господин председател. Турция е, отне много от работата на е, последното заседание на съвета. Не бива да забравяме, че повече от 40 години е, Турция окупира в противоречие с международното право голяма част от от е, Кипър е, ползва голяма част от териториалните води на острова. От няколко седмици е, Турция провежда неправомерни военни действия в противоречие с международното право отново в Северна Сирия в резултат от което укрепват позициите на джихадистите, на, на Даеш или Ал-Нусра. Независимо от това, през последните години Европейския съюз е финансирал Турция с 5,6 милиарда евро за контролиране на миграционните потоци и фактически Турция се упражнява своеобразна форма на шантаж. В предприсъединителните фондове пък са налети още 9 милиарда евро. Е, и днес е абсолютно неотложно, необходимо да се сложи край на целия присъединителен процес на Турция към Европейския съюз. Турция не е европейска държава, нито исторически, нито културно, нито геополитически. Ако щете, не говорим, че днес тя доказва, че се държи по начин изцяло в разрез с интересите на Европейския съюз. Е, съветът говори по-нататък за многогодишната финансова рамка, за собствените приходоисточници на, на Съюза. Очевидно това биха могли да бъдат данъци, данъци върху въглерода, върху пластмасите. Е, данъчното бреме става все по-тежко и по-тежко, все със същия екологичен претекст. Но къде е, но къде е последователността? От една страна, външно-търговски спогодби, които отварят широко вратите пред кого ли не, който не зачита каквито и да било екологични и други норми. И в същото време да се натоварят още повече европейските накоплаци, което, от което ще пострада тяхната конкурентоспособност и покупателната способност на нашите съграждани. Що се отнася до бюджета на Европейския съюз, нещата могат да се резюмират така. Плащай повече, за да получиш по-малко. Франция е, е отпуснала повече от 100 милиарда евро през последните 20 години. И а, защо? За да се намалят средствата за общата селскостопанска политика, което значително ще навреди на френското земеделие. А, всеки, на всеки два дена се самоубива един френски земеделец днес а, а, сътрудничеството не трябва да струва толкова скъпо. Най-сетне следва да се предпазим от силите на световния глобализъм. Благодаря. Орден, прего. Господин Ван Орден има думата. Благодаря, господин председател. Призовахме Европейския съюз да демонстрира добра воля и гъвкавост, що се отнася до Брексит. Видяхме това по време на последните преговори. Видяхме и заседанието на Европейския съвет. Каква промяна в атмосферата? Благодарности към Барние, към Туск, към Юнкер от мое име. Надявам се, че съвсем скоро ще започна един процес на обмислене, защо в крайна сметка Великобритания реши да напусне Съюза. Надявам се, че преди декември 2020 година ще се предвидят технически альтернативи на митническите проверки. Госпожи и господа, държавните и правителствените ръководители е, се споразумяха относно споразумението с Великобритания. И аз мисля, че в Великобритания трябва да се действа много бързо да се приеме тази сделка, защото в крайна сметка 31 октомври като крайна дата за излизане беше прият от Европейския съвет през април. Няма желание за удължаване на този срок. Някой колега казва, че искат да видят какво ще се случи в британския парламент. Искам да кажа обаче, че нашата задача е малко по-различна. Нека да не губим от поглед, от поглед целта. Включително това въжи и за господин Ферховстад, който предприе една специална роля. Днес Камерата на общините ще гласува по споразумението. Надявам се, че то ще бъде прието. Надявам се, че това ще отправи правилния сигнал, онзи, който очаквате. Може да има спорове, може да има политически игрички, но дано това да не ни отклонява от правия път. Сигурен съм, че Европейския съюз може да действа решително, когато трябва. Същото въжи за парламента. Европейския съюз не би трябвало да прави още една грешка. Нека Брексит да се случи и то без допълнително забавяне. Благодаря. Благодаря, господин Ширдеван има думата. Благодаря, господин председател. По резултатите от Европейския съвет миналата седмица, ние имаме много въпроси. Според нас този съвет не допринесе за решение на значителна част от проблемите ни. Всъщност в много области се влуши е, статуквото. Въпрос за Северна Македония и за Албания решението е, взето в е, съвета доведе до правителствена криза в Република Северна Македония. Целта е, беше да се, допринес, да се доближим и до целите ни във връзка с климата. И всъщност е, ние се отклонихме от тези решения. Радвам се, че съвета поздрави политическата преценка на моята група за военното нашествие на Турция в Сирия. Е, то не е, то не е съобразено с международното право, реално то противоречи на международното право. Съвета направи тази преценка. Е, те е, подкрепиха политическо искане от целия политическа пектър, включително и от мен самия. Ние се противопоставяме на продажбата на оръжия на Турция, а също така и правото на кюрдите е, за самоопределение. Ние трябва да подкрепяме демократичната опозиция. Сега, е, по така наречения Брексит. През последните години моята група беше конструктивна в при приноса си за разрешение на кризата. Ние няма да спрем. Както до сега, ние ще правим опити за постигането на мир в Северна Ирландия. Ще отстояваме правата на гражданите. Това споразумение трябва да бъде прието от Камерата на общините. Надяваме се текста да бъде ратифициран в Лондон. Когато това стане, ще трябва в нашата дискусия да предвидим необходимото време за реална дискусия. Това е възможно през следващите дни и предстоящото Евентуално решение за удължаване на срока може също да се озове на масата. Е, надявам се, британския народ отново е, да получи правото да отговори на въпроса. Господин Туск, е, въпреки всичките проблеми по това споразумение, ви поздравявам за усилията и за резултатите. Господин Георгиоси, имате думата. Благодаря, господин председател. Председател, бих искал да говоря накратко само за британския изход. Нещо, с което се опитваме да, да се примирим, да свикнем през последните три години от както бе произведен референдумът. Да сме наясно, резултатът от референдумът, независимо от малката разлика, следва да бъде зачетен, Великобритания следва да напусне и да поеме всички последици от това решение. И господин Юнкер бе прав, когато каза, че не бива да се удължава срока, независимо от това дали се постигне или не споразумение, Великобритания трябва да напусне. Според мен това е в интерес и на Европа. Да пуснем Великобритания да се оттегли. Решението взето от британските граждани граждани преди три години не бе кой знае каква изненада. Британският евроскептицизъм има дълги традиции, още от Хенри VIII. Насам, според мен, това е, е червена нишка в геополитическата школа на Великобритания. Става въпрос за петвековна традиция, тя не може да не се уважава. Обаче Европа също трябва да бъде наясно с предизвикателствата, пред които се изправя и да определи категорично своите приоритети. Европа има да се справя с миграция, миграцията, с регионалните несъответствия, с климатичните изменения. Трябва да, да намери решения и за да успее, Европа трябва да се, да се отърве, <laughs> да преодолее всички препятствия. И трябва да сме наясно, що се отнася до новите страни кандидатки, имайки предвид горчивия опит с Великобритания. Следва да сме наясно, че има и вътрешни, и външни саботьори, които се опитват да сложат пръд в колелата ни. Решението е взето. Време е да вървим напред. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Хюбнер за две минути. президент Туск. <clears throat> Президент... Господин председател Туск, господин председател Юнкер, скъпи Доналд, скъпи Жан-Клод, благодаря ви за отдадеността на Европа и за това, което казахте относно разширяването на Европа. Ще говоря за Брексит. В идните няколко дни ние ще имаме задачата да направим оценка на споразумението и да го одобрим. Естествено, ще трябва да изчакаме резултата от сложния процес на гласуване в британския парламент – не е ясно какво ще се случи. Ние можем да приемем споразумението, да го одобрим само след като британския парламент си свърши работата. Естествено, оставяме с чувство на дежавю. Не знаем какъв ще е окончателният резултат в гласуването в Камерата на общините. Днес много ще е трудно да се предвиди какво ще се случи при гласуването за сроковете. Жалко е, че още веднъж сме изправени пред голяма несигурност. Пътуването продължава твърде дълго. Две удължавания имаше на срок. Второто удължаване сега приключва. Мисля обаче, че преходният период е достатъчно дълъг, за да гарантира, че ние ще останем достатъчно близки партньори и ще имаме достатъчно добро сътрудничество от тук нататък. Искам да кажа, че има фалшиви новини в медиите относно свободата на предвижването, вторичното законодателство и така нататък. Това са сигнали, които са в ущърп на нашите граждани, те смятат, че правата им няма да бъдат зачетени в бъдеще. Нека да подчертаем дебело, че правата на нашите граждани, гражданите на ЕС, са упоменати ясно и категорично в споразумението за напускане и те ще бъдат спазени. Благодаря господин Силва Перера за две минути. Благодаря господин председател. Европейския съвет е постигна ново споразумение за оттегляне на Обедненото кралство с британското правителство. Само по себе си това е нещо хубаво, но отвъд всяко разумно съмнение е ясно, че Европейски съюз не иска да осложнява живота на обедненото кралство. Всъщност ние можахме е, да постигнем споразумение с трима различни министр-председатели. Господин Камерун, господин, госпожа Мей и сега господин Борис Джонсън. Естествено, че споразумението ще ни даде възможност да дадем Обединеното кралство да напусне Обединеното кралство, като се избегне катастрофално напускане без споразумение. Но е, е, днес е, парламента в Обединеното кралство ще покаже дали въобще може да вземе каквото и да било решение по предложеното споразумение. Позицията на този парламент и на нашата група е ясна. Е, ние няма да съгласим е, на никакво гласуване и е, да обсъждаме споразумението без то да бъде одобрено от британския парламент. Искам да бъда съвършенно ясен. Всяко гласуване за съгласие не означава окончателно даване на съгласие в в пленарна зала, но и по принцип каквото и да било съгласие от страна на парламентарната комисия по конституционни въпроси. Когато казваме одобрение от е, британския парламент. Имаме предвид двата, двете камери на парламента. Камерата на общините и камерата на лордовете. За да бъде одобрено споразумението, трябва то да бъде окончателно ратифицирано от е, парламента на Обединеното кралство. След като е, бъдат обсъдени всички изменения, включително и онова, с което се предлага втори референдум. Европейския парламент ще бъде готов в момента, в който британския парламент бъде готов. Ако се окаже, че е необходим срока отново да бъде продължен, позицията на Европейския парламент е ясна. Ние ще подкрепим такова удължение на срока, ще подкрепим най-важната политическа декларация, направена днес от господин Туск, а именно нашата позиция никога няма да бъде отсъствие на споразумение. Така че Европейския съвет има подкрепата не само на нашата политическа група, но всъщност на целия Европейски парламент. Благодаря. За две минути и половина господин Ферховщад. Благодаря, госпожо председател. Първо на вниманието на господин Ван Орден. За мен е чест, че ме сравнихте с господин Берко, председателя на британския парламент. По-добре, отколкото човек да бъде сравняван с Риз Мог. Вратовръзките, които носи Берко, са по-така цветисти, по-ми допадат от тези на Риз Мог. Това първо. Второ, благодаря на председателския съвет за потвърждението, което даде, че процедурата по даване на съгласие от страна на парламента ще започне едва след пълната ратификация ратификация от страна на Великобритания. И това е толкова, толкова по-важно. И смятам, уважаеми колеги, че трябва да се възползваме от това време, от, от, от сега до вота, да решим последните проблеми, които все още са на дневен ред. А именно правата на европейските граждани, прибиваващи в Великобритания. Има, има все още редица такива проблеми за е, гражданите в неравностойно положение, 200 хиляди от тях, които се нуждаят от помощ. Онези, които ще пропуснат сроковете, е, един от представителите на британското правителство заяви, ми ще ги депортираме. Но, моля ви, този проблем трябва да бъде решен. Несъмнено, никакви депортации на граждани на Европейския съюз. На трето място има разлика между уседнал статут и статут пред е, уседналия. Е, ми, ми, ми, ясно е каква е разликата между двете неща. Да, е, има един независим наблюдаващ орган, обаче в споразумението не е ясно как ще бъде гарантирана независимостта на този орган. И трябва да видим. И той наистина трябва да бъде независим. Така че преди нашето събрание да даде своето съгласие, всички тези проблеми трябва да бъдат решени да не се стигне до това, европейските граждани да станат жертви в пореден е, иммигрантски скандал, подобен на Уиндраш от, е, от 60-те години. А, и накрая е, бих искал да се възползвам от възможността да, да, да, да кажа някои любезни неща за Жан-Клод Юнкер, но той не е в залата и, и лично на, на Доналд Туск благодаря му за за взаимодействието. Имали сме спорове през тези години, разбира се, но, но аз му желая на добър час в преодоляването на предстоящите предизвикателства някъде в една голяма държава от източна Европа. На добър час, Доналд. Господин Смит, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, и аз ще говоря само за Брексит, едва ли ще ви удивя. Господин председател Туск, от името на Шотландия искам да ви благодаря сърдечно, да ви поздравя за начина по който се държахте и за това, че оставате вратата отворена към Шотландия и към Великобритания. Вие сте истински приятел на Великобритания. Благодаря! Последния път, когато заседавахме по този въпрос, колеги, аз казах, че онези, които са близки до британското правителство, не действат добронамерено. Не говоря за онези, които виждаме по медиите. Други хора действат недобронамерено, за да погребат тази сделка, която е сключена. Всъщност, с нощи видяхме действия, които показват, е, че се целят мерки да се попречи на присъствието на европейски граждани, на тези, които искат е, да е, правят бизнес и така нататък. Същност, още преди текста да е ратифициран, има опити да се каже не. Какво да правим? Естествено, вие трябва да говорите с тези, които са ваши събеседници. Едва ли сте пропуснали да забележите, че правителството на Великобритания се клати и има хора, които не искат да приложат това споразумение. Има едно съвместно писмо на председателите на парламентите на Шотландия и Уелс. Там се казва, че те не са дали своето съгласие. Колеги, няма как Уестминстър да направи ратификация на споразумението тази седмица. Не можем да поставяме на карта доверието в Европейския съвет или в парламента. Те не трябва да се превръщат в съучастници в тази ефтина измама. Времето естествено напредва. Премиера иска да защити това, което е договорил. Трябва да има удължаване на срока и то за година. Защо не? Е, господин Джонсън и неговите спътници пропиляха много време, но ние няма да направим същото. Имаме нужда от по-дълго време за по-други мерки. Всъщност, притеснявам се, Алан, че доста време използвахте, повече отколкото ви беше отпуснато. Колеги, ще се опитам Питам да ви ограничавам, защото доста напредна времето. За една минута господин Мойтан. Господин Туск, господин Юнкер, ние наблюдаваме един безконечен акт британците решиха с мнозинство да напуснат Европейски съюз. До сега обаче няма нито резултата, нито напускане. Кой от нас може да бъде толкова самоуверен, за да обясняваме на хората как да постига споразумение? Ние бяхме много успешни, когато постигаме споразумения, които са възможно най-непривлекателни. В момента Борис има мнозинство за ратифициране. А вие в Европейския парламент тук се мутаете мъчете, мутаете се и е, вие и господин Болкс, е, който е председател на британския парламент, не дава възможност на британския парламент да гласува по това споразумение. Е, всеки си седи на мястото странен театър. От една страна плача, от друга страна обичам. Плача, защото ние сме наблюдатели на извращения демократичния процес, а от друга страна се смея, защото у нези тези, които е, са депутати за напускането на британския парламент, са тук и е, това поне е чест за нас. Господин Мойтън, приемате ли е, въпроса синя карта? Не. Това не беше всъщност синя карта, извинете. Не искате, не искате ли? Добре. Добре, в такъв случай не, пристъпваме към господин Епинг. Една минута. Благодаря, господин председател. Толкова по-зле, казвате, не приел съвета да започне преговори. Но аз съм удовлетворен от това и, и браво на Франция да, да, какво да кажем за една Албания с а, ширещата се корупция? Все едно да говорим за Албания или Панама. А Румъния през 2007 година всички смятаха, че Румъния е готова за присъединяването. Да, някои посочваха корупцията като проблем, но какво? Европейските средства потекоха към Румъния, корупцията не бе преодоляна, от тогава насам страната не може да се отърве от политически кризи. А, и... Frankrijk blokkeert het allemaal en ik ben het niet vaak met de heer Macron eens. Аз не винаги съм съгласен с президента Макрон, но поне веднъж трябва да благодаря на, на Франция. Госпожа Андерсън за една минута. Micro. Okay. So we, so we we have И така, сметнахме, че е, ще има Брексит с поразумение, но за Северна Ирландия това си е Брексит. Грозен компромис и ако британците продължат да правят е, същите бъркоти, в крайна сметка юнионизма ще получи възможност за вето и никога няма да има заседание на Стормант. Това споразумение в крайна сметка избягва твърда граница в Ирландия, няма да има митнически проверки и ще има обща система по ДДС. Специален статут, това е важно. Само, че Кравите и овцете ще получат европейски стандарти, а хората ще получат по-лоши британски стандарти относно правата на работниците, на потребителите, околната среда. Няма да има равнопоставеност. Това ще ни навреди. Да, позволяват ни да сме близо до дома на ЕС, но само в предверието. Хората искат нещо действително. Ирландската независимост и ирландското единство – Парламента трябва да признае това. Парламента трябва да се подготви и да направи планове за Обединена Ирландия, а не да спи на волана. Госпожа Хари, за една минута. You, Точно пред вас, ако обичате, натиснете копчето депутатите в моя парламент спират споразумение, е, за което получиха мандат от народа. Отсъствие на споразумение, което е мандат от народа и парламентарни избори. Парламента няма демократичен е, мандат за втори референдум и за отмяна на Брексите. Обаче те се опитват да стигнат именно по това. Отнема се контрола от моя народ. Той бива откраднат от моя народ. Но ние няма да се предадем, въпреки мнозинството, което все още иска да промени резултатите от Брексит. Така че тук аз искам да поздравя милиони гласоподаватели, които все още вярват в онова, в което вярваха 2016 година и все още имат мъжеството да не се предават. Те показаха най-доброто от Обедненото кралство с тяхната упоритост пред лицето на враждебността. Е, и е, сега ние в никакъв случай не трябва да униваме, е, когато приключват нашите преговори. Аз вярвам в тези хора, те в тяхната решимост и те ще бъдат чути. Can I... Председателката, извинете. Госпожо Харис, госпожо Харис, е, здраст, госпожо Харис. Е, председателката иска да говори с вас. Искате ли да получите синя карта, да получите въпрос с синя карта? Госпожо Букин, имате думата. doamnă președintă stimată colegă. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, е, в е, своята реч е, вие подадохте информация. Казахте, че мнозинството от гражданите на Обеденото кралство не искат да се промени резултат от референдума. Откъде разполагате с такава информация? Ние не сме я чули. А, е, има протести против резултата от референдума. Е, вие все пак трябва да предоставяте сериозна информация. Вие сте депутат. Благодаря. Искам да подчертая 54%. Това е резултат от миналата седмица. 17 милиона и повече, които не трябва да бъдат е, забравени. Така че все още има мнозинство след 2016 година. Председателката.